името на целият пленум да изразя нашата солидарност с колегата Карим, както и от името на председателя Шулц. Декларацията на колегите в подкрепа на Европейски ден на пострадалите от расистски действия. И тази декларация по силата на член 123 от правилника ще се публикува заедно с протоколите. Има думата сега господин Алберти. Да, наистина е важно да се споменава паметта на тези, които помогнаха на пострадалите от Холокоста както и на пострадалите от съветския комунизъм и тоталитаризма. Има обаче такива, които не признават лагерите ГУЛАГ или пък такива, които не признават арменския геноцид в Турция. Тези, които употребяват неправомерно терминологията, когато говоря за исторически събития като Холокоста. От днес тези граждани, които с риск за живота си се бориха срещу тоталитаризма, независимо с какъв политически знак, ще бъдат считани за герои и за борци за, човеш, за човешкото достоинство. Благодаря. и... Председателя, благодаря на господин Албертини. И сега започваме гласуването с по доклада Морейра. Поименно гласуване. Начало на гласуването.